Добре дошли на нашите зрители а, на интернет. А, а, добре дошли в Слънчев Брюксел. За съжаление ще трябва да работим в тази зала без прозорци днес цял доставчика Митро Репо. Той не може да е тук, защото самолетът му току-що е кацнал и няма да може да стигне на време. Той запланува полета си за сега, защото обсъждането на този доклад първоначално бе предвидено за по-късно. Господин Репо се извинява, че не може да присъства на заседанието. Той ми даде своите бележки. Според него становището на госпожа Макларкин е много добро, съдържа много добри предложения, които следва да бъдат подкрепени. Въпреки това има няколко момента, които господин Репо иска особено да изтъкне. Първо, програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия. Господин Репо обръща внимание на това, че обществото ни все повече застарява. За това е важно в рамките на програмата за предприятията и малките и средните предприятия да се постави ударението не само върху новаторските международни малки и средни предприятия, но и върху онези, които отчитат застаряването на обществото. Второ, в едно застаряващо общество трябва да има все повече различни предприемачи. Затова освен младите предприемачи и предприемачите жени, които трябва да са обект на особена подкрепа, според господин Репо трябва да насочим вниманието си и към иммигрантите. Той набляга също така и на предаването на собствеността върху предприятията от едно поколение на друго. Това е един много важен проблем – трябва да обмислим и възможността за даване на нова възможност на тези предприятия, които са обявили несъстоятелност. Що се отнася до инструментите за финансиране, обемът на финансирането за програмата за предприятията и малките и средните предприятия е много ограничен. Предвидено е финансиране в много малък размер и въпреки, че приложното поле на тази програма далеч надхвърля рамките на програмата Европа до 2020 година, бюджетът ти е много по-нисък от бюджета на Европа 2020. Затова трябва да помислим как инструментите за финансиране на ниво Европейски съюз могат по-добре да бъдат приведени в съответствие помежду си, така че да извлечем максимален ефект от тях. Много е важно с оглед на конкурентоспособността, основаваща се на новаторство, да се установи по-добро взаимодействие между отделните програми, например между Хоризонт 2020 и програмата за предприятията и малките и средните предприятия. Ясно е, че рамковите условия за предприемачите трябва да бъдат подобрени. За целта политиците трябва да предприемат мерки. Много е важно тези предприемачи, които навлизат на пазара, да разполагат с добри условия в зависимост от конкретната ситуация, както и в зависимост от различните етапи на изграждане на предприятията и на влизането им на пазара. Господин Репо благодари още веднъж за добрата работа, извършена от госпожа Макларки. Thank you. Thank you very... Благодаря много за отговора. Виждам, че господин Балтасар е тук, но първо искам да дам думата на господин Кройц, защото има готовност да отговори. Като докладчик по програмата Косме мога да кажа, че съм упоменал всички важни точки в доклада си. Той е вече преведен на английски язик. В текста се говори за даването на още един шанс на предприятията. Искаше ни се вместо 2 милиарда и половина да се заделят 5 милиарда. Разговаряхме с консерваторите и с зелените по този въпрос. Искахме увеличение от 0,2 на 0,5%. Искахме също така да се премахне и стойността от 150 хиляди, тъй като понякога, като се имат предвид следващите поколения, тези 150 хиляди евро не са достатъчни. Докладът на госпожа Макларкин е добър, няма особено спорни въпроси. Изключихме областта на туризма, тъй като един от колегите е, настояваше за това, но има косвени препратки към туризма. Искахме да не се набляга на определени сектори, като например сектора на цифровите технологии. Той е много важен, не отричам това, но трябва да вземем предвид, че ако не искаме да обръщаме внимание на отделни сектори, да им отдаваме предпочитание, трябва да сме последователни. Въпросът за прехвърлянето към следващите поколения ще е ключов. Много важно ще е също така и премахването на бюрократичните ограничения. В Германия човешките ресурси не са Äh, в Германия рисковия капитал не е толкова голям проблем, но той е проблем за Великобритания, тъй като в различните държави се прилагат различен подход. Много е важно също така по отношение на рисковия капитал да се вземат предвид частните предприятия. Те са много по-внимателни по отношение на рисковия капитал от държавните. Финансирането на етап основаване на предприятия също е в текста. Разработването на показатели, извършването на оценка на въздействие също са отчетени. Приветстваме това, което е включено в доклада. Няма да има разминавания между направеното от госпожа Макларкин и това, което съм изготвил аз. Както казах, можете да се запознаете с моя доклад, изготвен за Комисията по промишленост и енергетика. Ще видите, че посоката, която предлагаме ние е подобна. Благодаря за подкрепата. Good. Well, it's a pleasure to have the rapporteur the committee to be so receptive. But anyway, we... Благодаря за отзив... отзивчивостта. Сигурен съм, че и колегите ще внесат изменения, за което ще ви уведомим. Господин Балтазар, имате ли готовност да отговорите а, от името на НП? Давам ви думата благодаря, господин председател. Високо оценявам изготвения от нашата колега госпожа Макларкин доклад, особено предвид на факта, че е, днешния ден ни насочва в още по-голяма степен е, към поставянето на развитието в приоритетите ни а, предвид на а, сложната економическа ситуация. Ако искаме да постигнем растеж, е необходимо развитие. Съгласна, съгласен съм също така, че е необходимо не просто да се финансират предприятията, а да им се помага, когато те стават се по-международни и а, се възползват от а, цифровите а, технологии и от други възможности за разширяване на пазарите си. Съгла... Също така съм съгласен, че трябва да се намали бюрокрацията и а, изобилието от правила, защото, за съжаление, тези два фактора са спънка пред развитието на предприятията. Същевременно трябва да отбележа, че докладчика предлага някои изменения към текста, за които аз не съм сигурен как трябва да се приемат или най-малкото се нуждаят от допълнителни пояснения. Първо изменение, второ, включването на микропредприятията с по-малко 10 служители, социалните предприятия и занаечийските а, смятам, че специално за последния вид предприятия това е сред основните компоненти на сектора на малките предприятия и в някои части на Европа те са гръбнак на економиката. Европа не е съставена само от големи корпорации. Има сфери, в които а, средният размер на дружествата е доста малък. Те обаче имат значителен дял в развитието. Важно е да се стимулират усилията на предприятията за създаване на мрежи и връзки, за да могат да излязат на глобални пазари, но е трудно да се разбере защо се изключват микропредприятията и малките предприятия от заначийски тип. Освен това, какво планираме е, за, в посока на това, което се наричаше е, обслужване на едно гише на малките предприятия. Сега нещо друго се нарича това, именно мрежата за, е, на предприятията в Европа но смятам, че е, обслужването на едно гише беше повече от сегашната схема, защото тя, е, там можеше да се получи обща подкрепа за предприятията без оглед на етапа на тяхното развитие. Начина, т.е. току-що основание или не. Не искам да кажа, че съм твърдо против тази идея, но просто искам да, да се поясни защо се предлага туризма да се изключи от финансирането по програмата за конкурентоспособност на, на предприятията и малките средни предприятия Косме. В някои държави туризма има а, 16% дял от, от БВП как можем да стигнем до разбирателство по всички проблеми, ако изключим туризма. Да, има сериозни изменения, в които се казва и изобщо да не се споменава за туризма. Е, създаването на връзки, портали и бази данни – от друга страна, може би сочи към прекамерно а, засилване на акцента в първоначалния текст на доклада. Може би това трябва да се балансира, но не виждам защо трябва да се изключи изобщо. Смятам, че неодавнашните е, събития в Италия, включително вчерашните, ясно сочат, че вниманието към последиците от евентуални природни бедствия върху индустриалните обекти трябва да се взема сериозно предвид. Преди това се правеше. Трябва да кажа, че в Италия в резултата от неодавнашните трусове станахме свидетели на практическо спиране на индустриалното производство. А, от друга страна, тези фактори са определящи, когато говорим за безопасността а, за условията на труд. А, това е важно и трябва да се отчита при развитието на предприятието. Може би тук трябва да се а, включат още а, пояснения. Като цяло подходът му е удовлетворителен, макар че трябва, разбира се, да се е, предвидят повече средства. Защото а, е, днес този фонд, според мен, а, е, няма достатъчно до, а, високо ниво на финансиране. Благодаря. Благодаря, господин Балтасари. Благодаря ви, че споменахте и за земетресенията в Италия. Ние, разбира се, изразяваме нашето съчувствие. Аз бях там миналата седмица, като работех по досието за, а, мото, за мотоциклетите и, се, и а, видях с очите си последиците. А, сега господин Руле. Ще съм кратка, защото повечето от нещата вече бяха казани. Според мен докладът на госпожа Макларкин е много добър. Изцяло подкрепям и стратегията на господин Кройцман, а именно да не се визират конкретно отделни сектори. Защо? Защото структурата на малките и средни предприятия е различна за различните европейски държави. Има разлики и между отделните сектори по държави членки. Затова, ако заложим само на отделни сектори, това ще стане за сметка на други. Мисля, че вместо да се концентрираме върху отделни сектори, трябва да си дадем повече марш за маневри. Туризмът, например, е много важен в Италия, а в други държави са по-важни социалните грижи, в трети промишлеността. Така че няма никакъв смисъл да изтъкваме конкретни сектори. Добра идеята на господин Балтазари за дружествата от занаячийски тип и за микропредприятията. Благодаря. След малко ще дам думата на двамата докладчици, но първо искам да попитам дали някой друг от колегите желая да се изкаже. Не. Ще ми позволите ли тогава аз да кажа няколко думи? На първо място отбелязвам, че получихме документ от парламента на Швеция, където се оспорва един конкретен аспект на предложението, свързан с насърчаването на популяризационните дейности за външната търговия, като се твърди, че това е в нарушение с принципа за субсидиарност. Аз не знам дали докладчиците могат да сега да вземат отношение по въпроса субсидиарността. На второ място по отношение на а, а, доклада на госпожа Макларкин за насърчаването на банките да предоставят кредити на малки и средни предприятия. Защото струва ми се, че в момента банките имат толкова затруднения с а, преструктурирането на балансовите си позиции а, и а, повишава цената на акредитирането, което пък а, наистина засилва натиска върху малките и средни предприятия, тъй като достъпа им до кредит е затруднен. В някои случаи обаче на банките се предлага възможност да а, се включат в а, целена, а, целевото финансиране, което се предоставя от Европейския съюз. Трябва да следим развитието на нещата и да сравняваме как се развива процесът в различните държави. Това е много полезна идея. Сега ще дам думата първо на господин Кройцман и после е, ще дам е, думата на госпожа Макларкин. Благодаря. Господин Балтазар е прав, че на 100% трябва да вземем предвид микропредприятията. В Германия много микропредприятия се ръководят от самонаети лица. Що се отнася до туризма, не го изключваме напълно но решихме да не прилагаме секторния подход, защото така всеки един сектор може да предяви претенции. Ако в определен сектор малките и средните предприятия имат особена потребност от подпомагане, разбира се, можем да го вземем предвид. Опитахме се най-вече във връзка с Косме да предвидим упростяване на достъпа. В рамките на Хоризонт 2020 ударението е върху научно-изследователската дейност. Комисията иска да запази упростените процедури, които са прилагани до момента. Това е много важно, най-вече за програмата Косме. Проведохме публично изслушване, на което стана ясно, че за малките и средни предприятия, ако веднъж са получили финансиране по някаква програма, това е мотивация да продължат да участват. Трябва да гарантираме непрекъснатост на тяхното участие, да ги насърчаваме да кандидатстват непрекъснато по програми. ще видите, че и двамата в предложенията си се движим в една и съща посока. Просто се запознайте с нашето. Няма разлики и с това, което предлага госпожа Макларкин. Преди да дам думата малко изказах становището на господин Репо. Нека сега изложа моето мнение. Имам един въпрос, тъй като това, което току-що изложи комисията, не ми се струва особено логично. Туризмът е много важен отрасъл целия Европейски съюз. За мен няма спор в това. Важно е, че съгласно договора от Лисабон, Европейският съюз за първи път разполага с правомощия в областта на туризма. Тук става дума за обща програма за насърчаване на малките и средните предприятия. Но единствено защото туризмът е уреден в договора от Лисабон, не мисля, че е необходимо той да се включи и в тази обща програма. Не съм съгласна с представителя на комисията. Разбира се, трябва да се вземе предвид туризма, тъй като е уреден в договорите, но това в никакъв случай не означава, че той трябва да бъде упоменат в въпросния текст. С това ще се създаде липса на равновесие, тъй като става дума за обща програма. Какво е заглавието? Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за програма за конкурентоспособността на предприятията и малките и средните предприятия. Не се визират малки и средни предприятия в областта на туризма. И неизбежно възниква въпроса защо трябва да наблягаме особено на този отрасъл. Ако искаме да насърчаваме туризма, а аз съм за това, то трябва да променим заглавието. Нека тогава програмата да е насочена към туризма. В противен случай трябва да приложим една обща програма, която да обхваща всички отрасли че е, е, мнозина ще се съгласат с вас вашето мнение, госпожа Гепхард. Госпожа Маклакин, извинявайте, на няколко пъти щях да ви дам думата, но сега вече е ваш ред. Бихте ли искали да обобщите дискусията до тук? Радвам се, че колегите най-накрая се събудиха и се включиха в тази дискусия. Да, да, да спомена забележка на господин Балтазари. Някои от тези неща имах в, предвид в първоначалния вариант на доклада си. По отношение на второ изменение, разбира се, микро а, предприятията вече са включени, но исках специално да се позова на социалните а, предприятия. А, разбира се, микропредприятията ще бъдат включени. Тук те са включени. По отношение на обслужването на едно гише а, и мрежата на европейските предприятия вече съществува, но аз се боя от дублирането, да не би да дублираме това, което вече съществува в страните членки. Ако имаме подобно обслужване на едно кише на европейско равнище и то се дублира с това, което съществува в страните членки, това ще бъде прахосване на ресурси. Значи трябва да сме сигурни, че ще освоим и като освоим голяма част от средства на този бюджет, това ще, резултата ще бъде ефективна въздействие. Туризма, както и другите микропредприятия, той ще бъде включен. Просто гледам да не се споменава толкова често. Опитвам се просто да намеря мястото на туризма в цялата тази мозайка. Може би има и друго място, където ще бъде по-подходящо да бъде включен а, текстът, който се отнася вече е казано, беше е казано, че в предприятието, които работят в областта на туризма, вече е, още е, се радват на растеж, е, по-скоро трябва да помогнем на онези, които страдат. Е, много се радвам, че господин Кройсман е тук и че е, в голяма степен мненията ни съвпадат. Радвам се за увеличаването, искането за увеличаване на бюджета до 50 милиарда, но ако имаме подобно е, голямо увеличение на бюджета, трябва да внимаваме тези пари да не бъдат, да не отидат за администрация и за управление. Те трябва да отидат за малките предприятия. Трябва да направим всичко възможно да им помогнем да възстановят въпроса и споменахте италянските земетресения. И има и други въпроси, не само този, който можем да преподпишем съвместно а, и а, да подкрепим, за да направим становището на, на, на тази комисия а, още по-убедително. и всичко, което каза представител на комисията, също ще взема предвид. Значи през юни срокът е 15 юли и на 10 юли а, а, ще а, бъде внесен документът в ИМКО. Доста напрегнат ден имам и ви благодаря. Благодаря за всичко. Интересът беше много голям, а именно това е на което ние разчитаме. Да събудим интерес към благодаря на докладчика, благодаря на всички, които участваха. извинявайте, казва госпожа Макларкин, когато споменавам а, цифровите услуги, нямам, нямах предвид сектора. Изглежда при превода се е загубило това. Ставаше дума за портали и други цифрови услуги, които предлагаме онлайн. А, разбира се, това е част от цифровия пазар. Изяснявам го във връзка с а, това, което беше казано по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Да сега нека преминем към следващата точка от нашия. Аз трябва да ви напусна, тъй като трябва да участвам в преговори за половин час. Колегата Вайлер любезно се съгласи да председателства, тъй като заместник председателите, които друг път поемат моята роля, не са тук. И сега, след тези кратки обяснения, минаваме към нашето становище за бюджетната комисия по многогодишната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 особено биха интересували тази комисия. В момента прилагаме изискванията на акта за единия пазар, изисквания, които всички искаме да бъдат предложени. След това ще имаме акт за единия пазар 2. Втори такъв акт. Значи особено важно е да изпълним поетите задължения. Сега обсъждаме някои многогодишни програми, които ще имат жизненно важно значение за вътрешния пазар и потребителите, програмата Космо, програмата за митниците, за потребителите и така нататък. Необходимо е а, да работим последователно по тези програми и да има последователност между тях и многогодишната финансова рамка. Трябва и аз да подчертая значението на малките и средни предприятия. Няма да повтарям повишаване на конкурентоспособността и в Европа, и в света. Затова трябва да подчертаем, че трябва да подкрепим програмата Косме и за това, което се предвижда за 2014 до 2020, обаче е недостатъчно. Същото се отнася и до програмата за потребителите, която е особено важна за тяхната защита. Ако искаме наистина да овластим потребителите, те да бъдат образовани, да получават информация, да имат средства за правна защита, ни е необходим съответен бюджет. Затова а, предлагам увеличение тук, нещо, което колегата Робърт Ешвър предлага в неговия проект доклад по програмата за потребителите. И накрая, а, инфраструктурите са абсолютно необходими за добре функциониращ вътрешен пазар било в енергетиката, транспорта или цифровата економика. За това напълно подкрепям предложението на комисията за инструмента свързване на Европа. Тук обаче трябва да се каже нещо за механизма за финансирането, защото споделените средства почти са пренебрежимо малко в сравнение с нуждите. Да ви дам един пример. Става дума за енергетиката за 9,9 милиарда, милиарда да бъдат инвестирани до 2020 година. Облигациите за проекти също ще бъдат полезен инструмент. Радвам се, че вече има споразумение между страните членки по този въпрос. И тук средствата, които са необходими, са милиарди, а не милиони. По отношение на митниците, данъчното облагане, финансирането на научните изследвания, иновациите, още много Ще са някои изменения, очаквам изменения от колегите. Очаквам с нетърпение и съм готов да обсъдя всички предложения от страна на Класическата сянка и на всички останали. Благодаря. Председателката, благодаря на господин Босой. Ще дам думата на докладчиците в сянка от името на НП, господина Шеферие. Благодаря. Аз се изказвам от името на НП. Господин Балтасар е, се наложи да излезе. Е, ние сме съгласни с предложения текст. Според нас е, най-важното тук е да следим е, какъв е, ще бъде темпът на растеж през следващите 5 години и да осигурим адекватно финансиране. Не достатъчно високо, но адекватно. Като цяло подкрепяме доклада и сме съгласни с основните му постановки. Благодаря. Благодаря от името на социалистите госпожа Гепхарт. Благодаря. Представлявам господин Антонио Корейра де Кампус, който в момента представя доклада си за механизма за свързване на Европа пред Комисията по промишленост и енергетика. И за това не може да е тук. Мисля, че трябва да сме особено внимателни. Във връзка с този текст, първо искам да благодаря на докладчика за добрия доклад. Трябва да сме особено внимателни по отношение на разходите на Европейския съюз, да следим за тяхната ефективност. Средствата трябва да се разходват там, където от тях проистича допълнителна полза за Европейския съюз и неговите граждани. Най-ефективно могат да бъдат разходвани в областта на защитата на потребителите и на вътрешния пазар. Тук може да се постигнат допълнителни ползи. Като се има предвид колко са важни тези две области, като се имат предвид и други конкретни области, свързани с тях, господин Корея Де Кампос е съгласен с господин Бусой, а именно, че програмата за потребителите, както и програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия са важни най-вече по отношение на програмата за предприятията и малките и средни предприятия, трябва да се изтъкне, че трудностите, пред които са изправени МСП в момента, са свързани най-вече с достъпа до кредитиране. Кредитирането е основният им проблем, най-вече в по- слабите от финансова гледна точка държави, в които има недостиг на кредитиране. Тук Европейският съюз трябва да продължи да предоставя подкрепа за облегчаване на положението в тези държави. Трябва да отбележим също така, че за съжаление са разпределени средства в толкова малък размер а именно 340 милиона годишно. Това не насърчава въздействието на програмата. Европейската комисия предложи упростяване на процедурите, предложи да се предвиди възможност за участието на малките и средни предприятия в финансовите инструменти и програмите. Докладчикът е уверен, че ще установи добро сътрудничество с господин Бусой, както е правил и до сега. Уверен е, че ще се постигне широк консенсус в водещата комисия. Председателката благодаря, госпожа Рюля от името на Зелените. Ще бъда съвсем кратка. Присъединявам се към госпожа Гебхарт. Ясно изразявам подкрепата си за господин Бусой. Нашето участие като комисия в тези разисквания е сравнително ограничено, но ще отстояваме позицията си спрямо другите. Председателката. Има ли представител на ЕКАРЕ? Не. Представител на Обединената левица? Също не. Европа за свободата и демокрацията. Също никой няма да вземе отношение. Нямаме представител на комисията. Преди да дам думите на, думата на господин Бусой за заключителни бележки, един кратък коментар. Доколкото разбирам, предвиденият обем на финансиране е сравнително нисък. Въпросът ми е следният. Ако ние самите сме предвидели толкова нисък размер на финансирането, какви са възможностите за използването на друг инструмент за повишаване на ликвидността? Имам предвид директивата за плащанията. Така ще може да се даде възможност на малките и средни предприятия по-бързо да получат финансиране. Това бе основният аспект, който обсъдихме миналата година във връзка с акта за единния пазар. Докъде са стигнали държавите членки с прилагането на тази директива? Можем да изискаме отговор на този въпрос от комисията, която днес не е тук, но можем да се свържем с нея по телефона. Няма микрофон за оратора. Ah, hier ist Naja, dann nehmen wir Sie noch äh, vor der Abschlussrede von Herrn Busay. Ще дам думата на колегата, преди да дам думата на господин Бусай. Sí, eh, antes hablé en nombre del grupo ahora que... Да, благодаря. Предния път се изказах от името на моята политическа група. Сега искам да говоря в качеството си на координатор на работната група. Искам да посоча, че в петта точка се говори за единия пазар в областта на енергетиката и на единия цифров пазар. Те са особено важни, защото един от основните ни проблеми, както всички знаят, е безработицата. Тези два отрасла продължават да се оптимизират на европейско равнище. В частност, цифровият пазар е една област, където е важно да има непрекъснатост на потока на плащанията, за да има заетост. за това важно да подчертаем по-силно точка 5 и за това исках да се е, спра на тези два пазара, единния пазар и цифровия пазар господин Босой. Е, благодаря много на всички колеги, които се изказаха ласкаво към, за моето предложение. Искам да кажа на господин а, Чеверия, че е, па, този бюджет е адекватен, но не е достатъчен. Затова ние трябва да работим по-усилено по политическа линия, е, за да може да променим нещата а, в областта на единния пазар и на развитието. Знаем а, от ставащото в а, държавите членки, че политическия климат не е такъв, че да може да се увеличават националните бюджети. Можем да работим а, и ние в тази посока. Единния пазар в областта на енергетиката, както и на цифровите технологии, са важни за нашето бъдеще. С това също съм съгласен. Съгласен съм, че трябва да повишим своята ефективност и ефикасност. Съгласен съм, че основният проблем за малките и средни предприятия е достъпа до финансиране и кредити в частност. За това Подчертавам като първи приоритет, че Косме не е достатъчно и трябва да търсим други механизми. А благодаря на колегите, които изказаха за подкрепата на. Винаги ще се радваме на предложенията на групата на зелените. А, искам да кажа също така, че с а, колегите а, винаги а, сме се застъпвали за бързото и правилно прилагане на директивата за плащанията. Нямам нищо против да се попита за това докъде е стигнало прилагането а, Европейската комисия, но не знам дали там е, има такъв доклад, за да могат да ни отговорят. Знам, че в моята страна, Румъния, се работи а, по прилагането. Знам, че и в други държави има проблеми с а, закъсненията по междуфирмените плащания. Все още не е изтекал срока, крайния срок за прилагането на тази директива, но съм убеден, че както и вие уместно изтъкнахте, избягването на междуфирмената задлъжнялост ще помогне на малките и средни предприятия. Те ще могат да се развиват, ако си събират плащанията на време. А сега каква е, е, какъв е графика за 18 юни до обяд се приемат измененията и се надявам на 10 е, юли преди лятната вакансия да се проведе гласуването в нашата парламентарна комисия. Благодаря много. Благодаря ви, господин Бусой. Да, крайният срок за внасяне на измененията е 18 юни 12 часа на обяд. Преминаваме към следващата точка трансевропейска енергийна инфраструктура. Госпожа Кълниете вече е тук. Господин председателя, много гордо ми каза преди малко, че има превод с родния език на госпожа Кълниете. Докладчиците в сянка. Господин Шивиец от името на социалистите не е тук. Госпожа Гепхард ще се изкаже от негово име, може би. От името на либералите господин Бусой, от името на зелените госпожа Рюле, господин Шивиец току-що дойде. От името на ЕКАРЕ господин Бялан, който още не е тук. Нека започнем. Госпожа Калниете, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете да изразя благодарност за това, че имам възможност да говоря народния си език. Това е голямо постижение в Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите. Ще говоря за становището относно трансевропейската енергийна инфраструктура. Искам да благодаря за отличното сътрудничество между колегите от другите политически групи и за отличните идеи и допълнения. Благодаря също за отличната работа на секретарията. А, и, така можем да представим това становище, което се гласува в нашата комисия. постъпиха 17 предложения за изменения, повечето от тях бяха отразени или поне такова бе нашето желание. За съжаление не успяхме да подкрепим всички постъпили изменения. От една страна, защото бяха извън правомощите на нашата парламентарна комисия, и отчасти защото противоречат на моите политически убеждения, както и на тези на докладчиците в сянка по този въпрос. Както казах, успяхме, надявам се, да изготвим едно балансирано становище. Становището съответства на мандата и компетенциите на нашата парламентарна комисия и се надявам ще подобри функционирането на вътрешния ни енергиен пазар. времено ще успеем да постигнем поставените в договора цели, гарантирайки интерес, е, защита на потребителите по отношение на покачване на цените на енергоносителите засилихме текста, който се отнася до необходимостта да се защитават малки и средни предприятия и домакинства. Обедени сме, че е необходимо да се постигнат стабилност на потребителските цени и разходите на малки и средни предприятия по това перо да не растат неуправляемо. с нашите идеи ние допринасяме за развитие на позицията на комисията ИМКО по отношение на нашето становище по тази тема, изготвено през 2010 година, където аз също имах принос. Сега по дейността за свързване на Европа, т.е. за изграждането на междусистемните връзки. А, това е особено важно. То ще подобри глобалната конкурентоспособност на Европа, а, особено в период на криза. Това е определено важно развитие на нещата. Както обсъждахме с колегите, няколко пъти стана дума за сътрудничеството в пограничните райони, колко лесно може да се осъществява то а това сътрудничество в пограничните райони. Съществуват а, редица механизми, а, целящи насърчаването на трансгранично сътрудничество. Те трябва да се използват по-активно. Искам да благодаря на господин Декампус. Той беше а, основен съдокладчик с нашата работа ние се стремим да подпомогнем усилията за постигане на енергийна ефективност, на сигурност на енергийните доставки. Важно е да се насърчава и интегрирането чрез, на енергетиката чрез граждане на междусистемни връзки. Благодаря. Благодаря на госпожа Кълниете. Сега Давам думата на Марк Сивич, първи е, от е, докладчите в Сянка. Той е от е, групата на социалистите и демократите. Благодаря. Ние сме е, много близко до финландците а, по отношение на, на виждането за това становище. Аз съм не веднъж е, съм се изказвал. Сега имам 7, пред себе си 17 изменения. Тези изменения обобщават е, проведените разисквания. Те са един вид е, едно а, обобщение на тези разисквания. Не виждам обаче възможност а, да се отрази всичко това в доклада. Съгласни сме, че трябва да се подчертая възмож... значението на защита на потребителите. Няма спор. Това обаче не е основна тема на резолюцията. Резолюцията е в голяма степен политически, е, финансов документ и е силно специализирана по отношение на техническите а, термини. А, днес социалистите, за групата на социалистите ще обсъждаме списка за гласуване. Не очакваме изме... някакви особени изненади, но искам да посоча, че а, тук се говори за финансови въпроси и това не е нашата компетентност, но става въпрос все пак за финансирането чрез различните европейски фондове, особено Кохезионния фонд. Това е важно, но не е сред тематичната специализация на нашата парламентарна комисия. Мисля, че тук е Добре е да се посочи, че ни чакат а, сериозни изпитания по отношение на енергетиката. Трябва да кажа, че разликата в цените на енергоносителите на някои, в някои области може да а, бъде около 30%. Ако енергийните ни мрежи бяха а, повече свърз, свързани в по-голяма степен, можехме да работим повече в посока на единния пазар. Единния пазар е отговор на тези предизвикателства. Така че аз съм изпълнен с а, а, оптимизъм в навечерието на гласуването. Благодаря на госпожа Кълниете, докладчика, с изключителния професионализъм и за това, че се отнасяше много мило и търпеливо към не а, толкова а, послушни а, с докладчици, докладчици в сянка, като мен, които а, с, имаха склонност да създават проблеми, но все пак постигнахме балансирано становище. Благодаря. Госпожа Риоле от името на Зелените. Благодаря. Благодаря за доброто сътрудничество, което установихме с докладчика, но имам проблеми с някои изменения, най-вече измененията на господин Шмидт. Той, за съжаление, не е тук. Защо имам проблеми с тях? Защото те по-скоро са насочени към разширяването до изграждането което не спада към правомощията на нашата комисия. И ако се плъзнем по тази плоскост, трябва да сговорим и за енергоспестяването и енергийната ефективност. Не ми се иска да визираме тази тема, тъй като тя не спада към ресора ни. Нашият ресор обхваща защитата на потребителите и вътрешния пазар. Всичко останало е в компетенциите на Комисията по промишленост и енергетика. Благодаря на госпожа Рюле, казва председателката. Следващият докладчик сянка е Адам Бялан. Пани Przewodnicząca, dziękuję również Pani. Благодаря, госпожо председател.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 до който водят действията на някои държави членки. Имате думата, господин Бинуа. You, uh, Благодаря, госпожо председател. С удоволствие идваме в комисията ИМКО, защото тук имаме достатъчно време да обясним нещата и да ги обсъдим. Току-що идваме от Итри, където ни дадаха а, само за... дадаха ни 5 минути да кажем какво мислим за 145 изменения. С удоволствие е, присъствах на вашето заседание през април, когато имах възможност да отговоря на въпросите на депутатите. Мисля, че е, работата, която докладчика госпожа Кълниете е свършила е много е, добра. Тя съвпада с мненията на комисията за постигане на нашите общи цели, ще осигури по-голяма сигурност чувствал достатъчно ясно ползата от отварянето на енергийния пазар. И както обясних и миналия път, не трябва да забравяте това. И когато става дума за енергопреносни повече от 10, 2 до 10% от сметката, която потребителят получава. И за енергийният сектор особено важно е да се осигури по-добра цена за различни външни доставчици, което ще се отрази отрицателно върху цената. Свързването на всички страни членки е, с тръбопроводи, когато става дума за газовите доставки, и кога, ако имаме няколко различни доставчика, е, това ще има е, много важни резултати за потребителя и ще доведе до по-приемлива цена. Колкото до електричеството, разбира се, е, слънчевата енергия се използва там, където има слънце, е, ветровите генератори там, където има вятър. И те, разбира се, не са е, близо до потребителя. Очевидно трябва да се пренесе тази енергия чрез на мрежи от там до потребителя. Затова е абсолютно необходимо е, докато работим за възобновими енергоисточници, знаете целта да бъдат 20% те 2020 година. Във връзка с това абсолютно необходима ни е инфраструктурата за пренос на тази енергия до потребителя. Значи това, за което говорим, тази енергийна инфраструктура има решаващо значение за нашата економика, решаващо значение за потребителя и за това искам да ви благодаря, тъй като виждам, че вие ясно разбирате всички аспекти на тези проблеми. Благодаря на госпожа Кълниете. Благодаря. Председателката, благодаря. Не въобще не се възползвахте от а, шанса си по-подробно да ни обясните онова, което не сте имали възможност да обясните пред Комисията по промишленост и енергетика. Но сред нас е докладчикът на Комисията по промишленост и енергетика. Господин Корея, искате ли да вземете думата и да ни разкажете с няколко думи за хода на разискванията? в тази комисия. Благодаря, госпожо председател. Току-що изключиха разискванията в ИТРЕ. в съседната ни комисия. Ако няма други желащи да се изкажат, ще дам думата на госпожа Кълниете. Госпожа Кълниете, желаете ли да обобщите? Благодаря, комисия изпаща. това приключваме разискванията. Утре сутринта ще гласуваме. И мисля, че сега имаме точно половин час за почивка за кафе. Не можем непосредствено да продължим работа, защото ни предстои съвместно заседание с участието на Комисията по транспорт. То е насрочено за 11 часа. Поканени са и гости най-вече колегите ни от Комисията по транспорт. Затова не можем сега веднага да продължим работа и ще трябва да направим почивка за кафе. Благодаря. Ще се видим малко преди 11.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

за това, че даде първо на мен думата. Благодаря на госпожа Сенхалова за доверието, което се установи по време на съвместната ни работа. Благодаря на колегите за градивните допълващи се изменения. Очертават се добри компромиси. Очертава се и успех на доклада по собствена инициатива, тъй като повечето от внесените изменения които получихме госпожа Сенхалова и аз, взаимно се допълват. Става ясно, че всички проявяваме обща воля. Целта е да се даде възможност на жертвите на ПТП Унези засегнати от ПТП бързо да получат професионална помощ. В измененията се визира това, че трябва да се професионализира системата за спешни повиквания. Като цяло се очертава принципно одобрение за тази система. Измененията ни отвеждат в пет различни посоки. Първо, информация им образоване на, на населението. Второ, кои видове автомобили трябва да разполагат с тази система. Трето, пограничните региони. Четвърто, как да се подходи към регионите, в които все още не е достатъчно изградена мобилната мрежа и не функционира много добре GPS как ще функционира системата като цяло, как ще се осигури защита на данните и неприкосновеност на личния живот. На последно място, но не е по значение, има група изменения, които визират разходите. Ще кажа няколко думи за системата за спешно повикване. Това ще е възможност за повикване, основаваща се на телефона 112 в добавка към това ще има възможност и за доставяне на частни услуги за спешни повиквания от автомобили. Тези услуги към момента се предоставят най-вече от производителите. Публичната услуга за такива повиквания, основаваща се на телефон 112, ще се използва най-вече за предоставянето на спешна медицинска помощ при ПТП. Няма да се събират данни, няма да се предават данни за местоположението на автомобила. Системата може да се активира единствено когато това е необходимо. Злоупотреби ще се наказват. Това ще се гарантира от сенсорните системи, които са вградени в автомобила. Предават се данни на службите за спешна помощ. След това се осъществява гласов контакт и едва след това спешните служби започват своята работа. Решението, което се предлага, спада към компетенциите на държавите членки. Услугата ще се предоставя от държавите и нейното ползване ще е безплатно. Ще има възможности и за частни услуги за спешни повиквания. Те също ще целят бързото доставяне на медицинска помощ. Това са доброволни услуги, допускам, че ще бъдат платени, за разлика от системата за спешно повикване, основаваща се на телефон 112. Ползването на тази услуга е безплатно. Мисля, че двете системи трябва да действат успоредно. Най-добре е да се въведе нещо като черна кутия и в зависимост от софтуера може да се вземе решение дали да се ползва публичната услуга или частната услуга за спешни повиквания. Затова искам да се въведе и система, която да е оперативно съвместима. Това се визира в поне 10% от предложенията за изменение. В някои изменения се твърди, че не бива да има отворена система от съображения за защита на данните. Други говорят за платформи неутрални по отношение на технологията. Други колеги визира точно това неутралитет по отношение на използваните технологии. Това е най-трудният проблем, по който трябва да се споразумеем. Шест изменения се отнасят до информирането и образоването на обществеността. Преди въвеждането на системата и след пускането и в експлоатация са необходими мерки за информиране. Мисля, че можем да си сътрудничим с обществените медии. Едно такова сътрудничество е абсолютно необходимо, за да се предостави информация. В едно изменение се предлага системата да може да се деактивира. Но защо като цяло тя е пасивна, т.е. може да се активира при нужда. При нужда системата всъщност автоматично се активира. Мисля, че в случая общественото здраве като приоритет надделява над защитата на неприкосновеност на личния живот. Това е нещо като пред, предложение доброволно да се монтират предпазни колани. В други изменения се говори и за службите за обработване на повиквания, най-вече в областта на регионалното сътрудничество. Но тук не бива да предлагаме прекалено подробни разпоредби. Нека да оставим да действа принципа на субсидиарност, тъй като държавите членки имат различни системи за предоставяне на спешна помощ. В Германия съответните правомощия се вменяват на федералните провинции. В други страни с тях разполага централната изпълнителна власт. Трябва да се въведат обаче общи технически стандарти, които да се спазват от всички всички. Няколко думи за защитата на данните. Трябва да кажем няколко думи за нея най-вече по отношение на частните услуги. Тези услуги трябва да дават възможност на потребителите да знаят, да решат какво се прави с техните данни, кой ги регистрира, за колко време се съхраняват и така нататък. При публичната услуга няма такъв проблем, тъй като е, повикването се прави е наистина само към службите за спешна помощ. В няколко изменения се говори за осигуряването на свободен достъп на хората с увреждания. Мисля, че няма спор по този въпрос. Редица изменения се отнасят до провеждането на нови проучвания за ефективността на системата. Мисля, че Ефективността е доказана. Няма нужда от други такива проучвания. Някои колеги изискват проучвания във връзка с злоупотребите с системата и неоснователното алармиране. но мисля, че това също не е проблем, тъй като се предвиждат санкции в случай на злоупотреби. Освен това, повикването се прави автоматично. Системата се задейства от вградени в автомобила сензори така че няма много големи възможности за злоупотреби. Ако има злоупотреби, то могат да се предвидят санкции, може да се предвиди наказателно преследване, както и за злоупотребите с всички други системи за спешни повиквания. Госпожа Яла Сендер и други искат тази система да се въведе не само за лекотоварните, а и за тежкотоварните автомобили и мотоциклетите. Но бих искала колегата да поясни това свое изменение. Дали, какви точно превозни средства обхваща. Госпожа Гризбек дори иска системата да се въведе във всички новорегистрирани автомобили. Мисля, че с това прекалено ще разширим приложното поле и нещата ще излязат извън контрол. Сключен е меморандум за разбирателство. Съгласно този меморандум, повечето държави членки са поели задължението да въведат електронна система за спешни повиквания, основаваща се на телефон 112. Други държави членки не са поели този ангажимент. Става дума за три страни. Аз бих искал те да бъдат назовани. Някои колеги бяха против това, но вече от 10 години говорим по тази тема и мисля, че трябва да можем да назовем онези държави, които не желаят да участват. Още един въпрос за това Кое е първото, яйцето или кокошката? Някои колеги твърдят, че първо трябва да се създадат служби за обработване на повикванията и структури за спешна помощ но трябва първо да се решат някои технически проблеми. Едва след това производителите могат да бъдат задължени да вградят такива системи в автомобилите си. Знам, че те отдавна чакат да им дадем такава възможност. Последната точка по етапното въвеждане на системата. Не разбирам отчасти това изменение. Може би е добре този, който го е внесъл, да го изясни. Има две възможности. Някои казват, че системата трябва поетапно да се монтира в автомобилите, като се допуска използването на подвижни устройства. Други говорят за поетапно въвеждане в държавите членки. Трябва да се споразумеем за следното. От 2015 година нататък тази система трябва да се вгради в превозните средства в държавите членки. До тогава държавите членки трябва да се погрижат за това изхождащите от тази система повиквания да могат да бъдат обработвани в съответните центрове. Uh, uh, Благодаря ви много за подробното представяне на темата. Госпожа Синингова. Доволте ми навázat tedy на справодая Дитра Коха, kterému bych chtěl. Благодаря ви. Ще продължа а, от темата, до която стигна основния докладчик. Благодаря за коментарите, макар че седим на противоположни ред, редове в залата, това не означава, че сме на противоположни а, мнения а, по този въпрос. Аз ще се спра само на някои от въпросите, които бяха изложени. Това са въпроси, засегнати основно от докладчици в Сянка и членове на Комисията по вътрешния пазар и потребителите. Ще продължим работата съвместно с комисията по транспорта, с всички докладчици в сянка и ще намерим, надявам се, общо виждане. Ние е, сме на мнение, че една система, която е, на, няма задължителен характер, просто няма да се работи. А, системата ECOL е много важна, защото тя ще спаси човешки е, живот. Не сме съгласни обаче с някои от постановките за въвеждането и в изменения 31 и 32, например, носителите на измененията а, застъпват а, становището, че а, въвеждането в системата трябва да бъде след като се изгради техническата инфраструктура. Искам да ви припомня, че имаше акт на а, съобщение на комисията от миналата година, за, която задължава а, операторите на мобилни мрежи да изградят а, своята инфраструктура, която да способства то, тази функция и от 18 държави членки, само а, една е казала, че няма такъв а, център, в който службите за а, сигурност а, и за безопасност да получават този вид а, обаждания. Тоест, на лице е една готовност за въвеждане на системата ИКО, което заслужава адмирации ще помоля Европейската комисия да ни разкаже повече за проучването в това отношение и за информацията, която е събрала. Сега, за измененията, свързани с разходите, а, тук трябва да кажа, че има пилотни проекти, за което е, се говори в самия доклад. А, необходимо е центровете за получаване на а, тези обаждания да се организират и да могат да получават обажданата. Само едно или две, една или две са точките, които трябва да получават обаждането и след това да разпространяват информацията от обаждането. стотици хиляди евро ще са необходими няма изрешни изисквания за персонала, само едно е това изискване в 81-во изменение за допълнително обучение на съответния персонал. Съгласна съм също, че е необходимо да се обърне внимание на държавите членки да подобрят функционирането на системата за спешни обаждания 112 а, за това е изменение 51. Искам да ви кажа, че става въпрос за един пилотен, а не демонстративен а, проект, а, който е в изменение 57 упоменат. Аз съм съгласна, че трябва да обменяме опит, а, когато става въпрос за а, това как функционират службите за получаване на спешни обаждания. 43-45 на Парванова и Харпар също са важни предложения. Първата ни цел е да се въведе системата ЕКОЛ като средство за гарантиране на безопасността и за това трябва да поддържаме общи минимални стандарти, за да може системата да функционира в цяла Европа. Затова смятам, че е нужно да се намери един добър компромис, така, щото а, системата да се използва най-ефективно. Трябва да помислим за една отворена платформа за e-call, за да може да се добавят и допълнителни услуги. Според мен трябва да се даде възможност потребителите да избират а, тези допълнителни услуги. Благодаря ви за вниманието ще се радвам да проведем сега една дискусия и да продължим по-нататък работата си по измененията. Смятам, че в наш общ интерес да получим един добър баланс нашия доклад. Европейския парламент дава идеалната възможност да се получи широка подкрепа за, това, за тази изключително полезна а, система и се надявам да се възползваме от тези възможности. Благодаря ви. Благодаря ви а, а, и на вас, а, и на другите а, докладчици. Искам просто да проверя кои са тук. А, и след това ще дам възможност и на другите депутати да се изкажат. А, Госпожа Тунен Хунштайн от ИМКО, от група АЛДЕ господин Бенин, от Транспорта комисия, госпожа Руле и госпожа Телър, и двете са тук. Първо ще дам думата на госпожа Руле. А, от ЕКАРЕ госпожа Фостър, след това и други желаящи. Госпожа Гепхард вече записах. Някой друг иска ли думата? след това да се изкаже. Аз също ще се изкажа, но ще дам възможност госпожа Фостер от Комисията по транспорта да води тази част. Благодаря. Благодаря за работата. Благодаря, господин председател. Нека се върнем още веднъж на отправната точка. За какво всъщност говорим? От чутото до тук оставам с впечатлението, че трябва да се върнем на изходната точка. Има много пътно-транспортни происшествия, при които има много тежко или леко ранени. Нашата цел е възможно най-бързо да им се предостави помощ. Това е изходната точка на разискванията. Новите технически възможности ни дават шанс да въведем система за ранно предупреждение. С помощта на тази система може да се сигнализира ПТП и да бъдат уведомени службите за спешна помощ. Установихме, че държавите членки не напредват особено бързо с въвеждането на такава система. Затова решихме да приемем европейско законодателство. Мисля, че това е добрият подход, тъй като все повече граждани, все повече пътуват, работят в други държави членки и много често не знаят, ако им се случи нещо на пътя, на кого да се обадят. Да, въведен е номерът 112, но той не функционира както трябва. Госпожо Фостър, не мисля, че има държава членка, в която след като дойде линейката, лекарите отказват да приемат човек, който лежи в безсъзнание на улицата, преди да им е платил. Не мисля, че това е един основателен аргумент. Той напълно противоречи на ценностите на Европейския съюз. Призовавам ви за следното, като се надявам да не ви прозвуча съвсем наивна, тъй като не съм такъв експерт по тази тема, като нашите докладчици. Нека въведем една проста система за сигнализиране на пътно-транспортни происшествия. Този сигнал не бива да служи за предаване на лични данни. Системата трябва да даде възможност на шофьорите да подадат сигнал за происшествието, така че максимално бързо да им се окаже помощ. Това е основната цел – и нека си помислим как можем да въведем тази система, как да действа тя, дали да действа въз основата на сензори, които да я задействат в момента на происшествието. Нека оставим на експертите по технически въпроси да решат този проблем. Нашата цел е да въведем система, която е максимално проста и дава възможност за максимално бърза реакция. Разбира се, трябва да се гарантира оперативна съвместимост на системите. Трябва да е възможно сигналът да достигне до център за обслужването на повикванията. Това днес няма да е толкова трудно, колкото е било преди 10 или 12 години, тъй като технологиите са се развили. Нека се ограничим с това да въведем максимално прост метод за инсталирането на тези системи за ранно предупреждение. Не бива прекалено да осложняваме техническата част, защото едно такова осложнение може да доведе до засечки. Не бива също така да се стига и до много високи разходи, ако ще предвиждаме вграждането на системата във всички новорегистрирани автомобили. Мисля, че за всички новорегистрирани автомобили тя трябва да стане задължителна от един определен момент нататък. Ще оставя на докладчиците да решат кога точно ще е най-подходящият момент за това. Но нека още веднъж се върна на необходимостта от въвеждането на една проста система, която да даде на хората възможност колкото се може по-бързо да получат помощ.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 Има толкова много тежки и пътно-транспортни происшествия с мотоциклети, че според мен би било добре устройствата да се вграждат и в тях. По отношение на другите превозни средства имам своите съмнения, но съм за вграждането на устройствата в автомобили, в мотоциклети. И в други видове превозни средства. като например скутери. Трябва да разгледаме и въпроса за разходите. Но по-важно за мен е как можем да се погрижим за това у нези, които са жертви на пътно-транспортни происшествия, да не трябва сами да се свързват с, с службите за спешна помощ, как може те максимално най-бързо да получат помощ, особено в по-отдалечени региони. Госпожа Салваньо. Благодаря, господин председател благодаря на докладчика. Е, този доклад, който има особено голямо значение за европейските граждани. По време на първата, първото ни обсъждане на този въпрос си изказах, за да обърна внимание на малко безгрижното отношение на властите в някои страни, включително в моята страна, по отношение на предложението на комисията. А също така и по отношение на въвеждането на номер 112. Основанията за това бяха потвърдени от това, че бяха направени изменения, включително в предложение за изменения, включително от французи. сме се събрали тук. А, това са идеи, които а, не само обединяват Европа, а, а са стремеж а, тя да бъде и а, едно по-добро място за всички. А, и тук мисля, че нямаме разногласие. Това е една прагматична оценка. Много е важно да се проверят нещата. Трудно ми е да повярвам, че до 2015 година центровете спешни обаждания в Европа ще имат готовност за въвеждане на тази система. Така че нямам разногласие с госпожа а, а, Фостер. Нужна е оценка. Аз искам, когато вземаме законодателно решение, то да е солидно, а, и да може наистина да а, постигне доброто, за което целим. Благодаря ви. Аз се изкажа не само в качеството си на докачих Сянка, защото искам да обърна внимание, е, както казаха и други колеги, е, на въпроса за готовността на системата. Телекомуникациите се позовават на разпоредбите на а, директивата за а, телекомуникациите, но те трябва да могат а, да а, получават спешни изисквания, а, спешни обаждания. Знаем от 2001 година насам е в сила това изискване и знаем, че имаше доста възвръж за... имаше доста а, затруднения при въвеждането им. Държавите членки трябва а, да направят така, че безплатно а, съответните служби, които обработват спешните повиквания, да могат а, за да могат те да го обработят. Става въпрос, повтарям, за информация за местоположението, откъдето а, е извършено обаждането за спешен случай. А, за какво говорим тук? А, това, за което говорим за МПС, които могат да ползват системата ECOL, това всъщност е допълнителна информация, а, която би трябвало да може да се събира чрез а, а, мрежи, които вече би следвало да са изградени. Тоест не е това въпросът. Основният въпрос не е толкова дали има такава информация за местоположението на подаването на сигнала, а, а Въпросът е как се работи с тази информация. Една от а, а, особено ценните страни на системата за ИКОЛ е, че се използват сенсорните системи в случай на катастрофа. А при днешните МПС в, имате системи за, с въздушни възглавници в някои от автомобилите до 12 а, вида въздушни възглавници, не всички се задействат а, а, едновременно. Преценява се от системата, а, така че ако имате челна, челен удар, да, не, да се задействат съответните възглавници а, при страничен с други. А, а, важно е също така да се, ви, да се отчете колко сериозен е удара или инцидента на пътя. А, струва ми се, че това са важни технологични постижения а, и те трябва да се оползотворят а, да, съответните обществени а, организации и служби по силата на, на съответната директива за а, обаждането на 112 вече имат а, готовност а, да а, прилагат определени а, услуги. Аз съм а, съгласен, че е, тези системи трябва да могат е, да предоставят и допълнителни услуги, като например информация в случай на а, някаква повреда на автомобила, да може също да се а, извърши такова обаждане на спешен а, номер. Ако отидете примерно в пункта на път на помощ, те също а, имат а, такава, такъв център за връзка с а, номера за спешни случаи. Това са неща, които трябва да се оценят и да се вземат предвид. А, и а, също така е ясно, че вече държавите членки са договорили тези услуги за спешни случаи да могат да се ползват от всички. Ако се случи катастрофа, вие сте на отдалечено място и сте, изпаднете в безсъзнание, системата да може да се задейства автоматично и в такъв случай да предаде информация за местоположението. Интересно беше това, което а, чух и от господин Бениан и от други за разширяването на тази възможност. Сега, а, когато карате трактор, карате мотоциклет или когато вървите пеша, имате а съответно устройство със себе си, отново се генерира информация за местонахождение, но аз не искам сега да започваме по, да говорим по този въпрос. Програмата трябва да се координира с, с технологията, която се а, а, вгражда в МПС-то, както и а, в, а с мобилните комуникации, с инфраструктурата на пътищата. А, а, за да може да се а, ползва най-ефективно. Сега на кого да дам думата? На службата, която в Европейската комисия се занимава с информационното общество е най-добре и така да започнем с господин Далия. Благодаря ви, господин председател. Трите служби а, си а, сътрудничат а, по тази тема. Това се налага от а, широкият а, спектър на заинтересовани страни и това ние работим паралелно, както сме го правили и до сега. И тук ще ми позволите сега да се изкажа. А, службата, която се занимава с а, предприятията, се занимава повече с, с телекомуникационните аспекти. А, службата по инфраструктура се занимава а, съответно с а, инфраструктурните аспекти и съответно Център за обслужване на обаждането. Искам да благодаря на докладчика и също така на авторите на изменението, които ще привнесат допълнителна яснота на текста. Сега, позволете да кажа, както и вие казахте, по системата за електронните обаждания и кол се работи вече години наред. Имаме опит, а, натрупан през годините. Имаме а, също проучвания и обратна връзка от е, многото е, и различни заинтересовани страни. Сега продължавам да работим с тях, за това е, да видим по какъв начин да се генерират самите обаждания в системата ЕКО и друга страна, как обществеността да се осведоми за тях всички а, различни аспекти трябва да а, бъдат обединени, за да може да се приложи директивата. Именно това прави Европейската комисия. Сега по въпросите, които поставяте в частност за състоянието на възможности за определене на местоположението откъдето идва обаждането, а, има а, разпоредби, които са в директивата за универсалните услуги, но има и аспекти свързани а, с техническите възможности. Така че, а, както каза господин Бенио, а, в различните държави положението е различно а, в някои държави в момента на постъпване на обаждането операторът в центъра за обслужване вижда а, мястото, откъдето е изпратен сигнала. Ако говорим за отдалечени области, тогава чрез системата ECOL ще има по-голяма точност а, чрез GPS. В градовете има също покритие, в селските райони има покритие, но точността не е толкова висока. Подходите са различни и не навсякъде са внедрени функционалните възможности за определен на местоположението на сигнала. Там трябва да се работи още. И имаше и въпрос за това да предоставям още информация от проучването. Ние направихме проучване на въздействието. там оценихме постъпващите нови данни, както и няколко различни проучвания, които вече бяха готови по отношение на разходите за телекомуникациите, за инфраструктурата и направихме връзка, за да установим баланса между разходите и ползите. Установи се, че този баланс ще е полезен, ако а, системата е задължителна. Това няма да е така, ако системата е на доброволна чела или се организира на частен принцип. Говорихме е, и с, с индустрията а, в телекомуникациите и в автомобило производството, за да видим а, какво би било едно минимално техническо решение, а, което да позволява да се изпраща този сигнал до Център за а, обслужване на обажданията, без да се повишава съответно от друга страна а, много а, разхода. Това е, а, което сме направили до момента. Благодаря ви. След като има такъв доклад, очевидно ние можем да го получим. А ако имате данните, бихте ли ни казали, защото госпожа а, а, а, Фрейзър а, също пита колко струва това по отношение на хората, като правите оценка на въздействието, колко живота може да смени, да спаси това. Да, разбира се, трудно е винаги да се определят цените, защото става въпрос за пазар, а не винаги се получават данните или няма готовност да се предоставят по отношение на ценообразуването. Чрез пилотен а, проект а, установихме, че в пилотните държави, в някои държави има възможност да се получат, да се получават подобен род обаждане от съществуващите центрове за обаждане и разходите при необходимото размеряване на системата, така че да се получат економии от мащаба са около 60 евро. И така смятаме, че първоначалната презумпция е, е устройството да струва около 50-60 евро, допълнителните разходи да бъдат около 130 евро. Това са разходите заложени в е, оценката на въздействието. А, важно е, че а, ще е ясно каква част от цената на автомобила а, а, са тези разходи. А, сега, например, не знаем колко струват а, а, предпазните колани, когато си купуваме една кола. Искате ли вие да се изкажете от а, другите дирекции на комисията? Не. Благодаря. Мога ли сега да ви дам възможност да зададете допълнителни въпроси. Госпожа Фостер има а, питане. Да, господин председател, не искам да съм а, любезна, но те някак си не отговарят на въпроса. Какво казват те? Политиците трябва да обсъждат тези въпроси щателно, защото ние сме отговорни и пред гражданите, пред индустрията. Получаваме някаква цифра за въвеждане на някаква технология. Европейската комисия също води разговори с същите а, тези хора и а, данните им са различни. Защото аз а, говор... съм разговаряла с няколко фирми в продължителен период от време и най-добрите разчети, разбира се, това съм го казала и в моите предложения, когато се разпространи внедряването на технологията, разходите ще паднат, но минимум това са 300 евро. Това ми казаха. Не 30, не 50 евро. Много по-различна е цената. И също така това е цена, която трябва да се поеме от индустрията. И може да кажете, те ще се го покрият от общо производство. Но ако говорите с производителите, те ще ви кажат друго. Не, не е така. Всичко се отчита като себестойност. Не може с лека ръка да се махне да каже е, няколко евро повече или по-малко в глобален план цената на производството, себестоеността е важна за Европа и за нейната конкурентоспособност. Аз мога да кажа, казва председателя, е, ще е добре да не изпратите вие данни, аз също мога да ви предоставя данните, получени от индустрията. Да, искам да кажа, че когато говорим за разценки, които получаваме от индустрията, трудно е защото не всички предоставят а, тези данни. Получихме а, един вид а, разчети от производителите. В нашата оценка на въздействието сме казали как сме направили тези изчисления. А доставчиците по принцип в автомобилопроизводството завишава цените, когато говорим за евентуалното въвеждане на нови а, технологии, които да се вградят в автомобилите. Но когато говорим, разбира се, за економиите от мащаба при широко въвеждане на технологиите, нещата се променят и това е описано в една от главите на нашия доклад председателя. Да, а, сигурен съм, че ще ни изпратите доклада и госпожа Фостер и всички ние ще се запознаем внимателно с него. Сега ще дам възможност на нашите докладчици да обобщят, ако има такова желание. Ще ви запознае с следващите а, стъпки от процеса. Заедно ще работим по постигнато компромисни предложения за изменения. Съкрайният срок за сега е 19 е, юни е, и преди това ще трябва да се съберат измененията. Госпожа Сеналова, искате ли да е, обобщите? Как всем стиновим справо също ви благодаря за оживения дебат. Става дума за три въпроса на личност, активиране на спешното повикване и разходи. Системата трябва да се активира, ако наистина има силен удар, ако действително има тежко происшествие, трябва да се преследват злоупотребите. Очаквам с радост по-нататъчното сътрудничество. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря на докладчиците и на екипа от комисията. Ще се срещнем отново, за да обсъдим компромисните ви изменения. Нека ви припомня, че това е доклад по собствена инициатива, изготвен от двете комисии. Ще видим какво ще предприеме комисията под формата на мерки за прилагане като те ще трябва да се обсъдят и с държавите членки. Благодаря ви. С това приключваме съвместното съседание. Благодаря на заместник председателя на Комисията по транспорта. Нашата комисия ще продължи работа в 3 часа. Ще започнем с първоначално разискване на доклада на господин Тарабела за обществените поръчки. Закривам заседанието chairing the meeting this afternoon.